Е с Брюксел, Страсбург има предимството, че е много близко до Германия, така че е много лесно да се намерят альтернативни видове транспорт, отколкото би било възможно това в Брюксел. Благодаря, дами и господа. С това приключваме обсъждането на този въпрос. Както казах, вече утре Заран ще получите допълнителна информация, а също така и в Срада Заран. раздаден е протокола от последното заседание. Има ли забележки по протокола? Да, господин Голниш. Благодаря, господин председател. Искам да говоря а, по член а, 162, по точка 5.2. А, а също така и във връзка с член а, 145 една много важна резолюция беше гласувана, в която се осъжда френското правителство за неговата политика, по-точно е, експулсирането е, на е, лица, които са в незаконно положение във Франция. Е, любопитно е, че е, независимо от важността на е, е, това гласуване, е, не беше проведено електронно гласуване и моите политически приятели, които гласуваха против тази резолюция, с която се осъждаше френското правителство, ние бяхме 245 депутати, малцинство от 245 и и ня... обаче господин Доминик Матио каза, че ние сме гласували за резолюцията, нещо, което не е верно и когато господин Пьер Лелуш, държавният секретар по европейските въпроси, когато докладва в Френския сенат, същото направи господин Франсуа Копе. Тоест, дадеха неверна информация. И за това искам, искам моят опит да се противопоставя на а, изменението, което предложиха социалистите. Защо не гласувахме електронно, поименно, както е обичайно? Благодаря, прекъсва го председателят. Благодаря, казва председателят. По този начин се дискредитират политическите противници, казва господин Голниш. Благодаря, благодаря, казва председателят. Дами и господа, разбирам, че това беше за лично изявление, свързано с протокола. Има ли други забележки по протокола от заседанието от 9 септември? Протокола е прият. Имам и още